Sì, siedi, se non ti molesta. Ah, come no, sì. guarda. No. Bene, ricominciamo. Siamo un po' in ritardo. Добре, нека да продължим с нашия дневен ред. Малко закъсняхме. Току-що получих съобщение Нямаме резолюции по спешност, но приехме през фев... за март, през феврари приехме такава резолюция за нарушение на правата на, човек... на жените в Саудитска Арабия и сега получаваме съобщение, че трима, три активистки са били освободени от затвора, за което много се радвам. Сега започваме с обсъждането на въпроса за човешките права в Бразилия в присъствието на Жано Вилис, журналист и бивш член на Конгреса. Сега ще му дам думата за 10 минути, за да изложи положението така, както го вижда. Обригадо, senhor президенти. Boa tarde a todos e Благодаря, господин председател. Добре дошли на всички. Благодаря на Европейския парламент за възможността да се изкажа за човешките права в Бразилия. Аз бях член на Националния конгрес, три пъти бях избиран и при е, и не можах е, да взема мандата си, който започваше от 2018, защото бяха отправени смъртни присъди не само към мен, но и към семейството ми. Обърнах се към Организация за опазване на човешките права и те оцениха, че аз и семейството ми сме под риск. Затова и сега се намираме под мерки за закрила. А, Междуамериканската комисия за човешки права пренебрегна случая, както и полицията. никой не се зае да разследва откъде идват заплахите и кой се възползваше от дезинформация, за да разбие репутацията ми извън моята родина. Аз бях обект и е, на атаки, е, включително и заради сексуална ориентация. Е, първите атаки бяха от господин Болсонаро, който сега е в парламента. Е, той отправя много агресивни изявления е, срещу лица с различна сексуална ориентация, призовава за насилие срещу тях – и поставя тези лица като е, граждани втора класа в обществото. Аз е, бях обект на заплахи, никой не ги разследва. Когато е, настоящия президент беше депутат, той лично се изказваше срещу мен, никой не го прие това сериозно. Разполагаме и с документи, в който се съдържат обидни изявления, но никой не предприема нищо. Това не се счита дори за насилие, въпреки че става дума за обидни изявления срещу депутат хомосексуалист. но някакси това се възприемаше така на равна нога, както атаки срещу жени или срещу а, негри. Аз лично след а, като бях обект на тези заплати, реших, че няма да се върна като депутат в парламента, защото вече заплахите стигнаха нови измерения. Фундаменталисти е, започнаха да ме заплашват. Е, получавах заплахи онлайн, включително смъртни заплахи. През 2016 е, в парламента бе направен преврат срещу Дилма Русев и настъплението срещу лицата с различна сексуална ориентация бе изведено на държавно ниво. Аз лично отстоявах демократични права. Твърдях, че Дилма Русев трябва да бъде оставена да довърши мандата си. И, и по тази причина също получавах заплаха. 2016 е, и 2018 особено вече и мафията започна да отправя заплахи към мен. През 2018 моя приятелка е, бе е, с тъмен цвят на кожата бе екзекутирана. Беше убита от мафията, която контролираше съответните територии и които се опитват сега да заемат законодателната власт. Болсонаро нееднократно се възползва от услугите на военни групировки, включително и за извънсъдебни убийства. Т.е. той по някакъв начин ги легитимен оптимизира. Един от е, е, убийците на моята приятелка живее в непосредствено съседство на президента. Е, няма доходи, които да оправдават е, възможността му да живее в такъв квартал, но очевидно това се случва. Така, за мен стана ясно, че Бразилия вече за мен не е, е място, където мога да живея спокойно. Има оркестрирана кампания за очерване на името ми, за заплахи и всичко, което се чува срещу, сме, е, срещу мен са фалшиви новини. Също така фалшиви новини са и мерките, които се представят за развитие на страната. Говоря се също така ред неверни неща за педофили, за хората с различна сексуална информация. Прави се опит да се направи връзка между педофилията и тези лица – въпреки че е, насилията на деца най-често се извършват от хетеросексуални. Но така или иначе е, съществуват опити да се направят е, такива връзки. Господин Болсонаро е, сега е избран за президент. И е, предвид неговите изявления още от 2011 вече знам, че тази страна не е сигурна за мен. Затова се отказах и от последния си мандат. Заявих, че не съм в състояние да изпълнявам е, поста си. Можете ли да си представите, примерно, че вие сте избрани е, да участвате в определен политически орган и не можете да заемете поста си заради заплахи. Това си е така политическа задача за разбиване на човешките права и не следва да се позволява. Тук става дума и за социални, политически, културни, културни права, сексуални права също човешките права са валидни за, всичка, за цялата тематика от права и за всички хора. Няма хора, които са по-човеци от други. И не може да се делят хората на категории, така както прави господин Болсонаро. Той е, определено се ползва от мафията – много е сериозно положението с човешките права в Бразилия, защото а, президента, освен че води кампания срещу активистите за човешки, на човешки права, се изказва в смисъл, че всеки, който е един добър активист, е мъртвия активист. Той говори за въвеждане на смъртна присъда. Буквално това е цитата, който каза. Добрия защитник на човешките права е мъртвият защитник на човешките права. И uh... Същото а, говори за а, така, дребните престъпници, които са реално жертва на положението. Те най-често са и жертва. Тоест, а, нееднократно президентът се изказва в такъв дух. така, правата на човека непрекъснато биват накърнявани в Бразилия. Президентът никога не участва в някакъв дебат, не е представил правителствена програма. Той бе избран чрез фалшиви новини. И стана президент, нарушавайки демокрацията. Е, той казваше, той казва, демокрация, когато тези, които са на власт, упражняват власт. Е, президент, чиято страна е, Работи се с журналистите, свободната преса, подкопава демокрацията, е, който гледа на тях като на свои врагове. Е, за какво говорим? Президента отговаря за правата на човека и за отношението към хората. Така че как можем да допуснем такова нещо? Виждаме Е, фермерите, които са лишени от земя, борят се да си върнат земята, е, различни други прослойки, бездомните се борят за е, права. Много трудно е да се добереш до жилище в Бразилия, хората живеят на улиците и това се дължи на президента. Той не допуска опозиция. виждате карнавалите, е, тези празненства, е, около тях е, се отварят редица работни, милиони работни места, преки и косвени, но всъщност президента реши да забрани и карнавалите. Разбира се, е, е, големите празненства в Рио де Жанейро, те се провеждат в цялата страна, но той реши да ги ограничи. А те са част от е, бразилската самоличност, националния характер на Бразилия. в тях участват потомци на роби. Това някак си им дава самочувствие, това ги въодушевява. Сега, когато има неортодоксални практики, е, президента е, използва такива инциденти е, и се опитва да отмени целия карнавал, да, да, да, да клевети цялата общност ЛГБТИ. Това е вид хомофобия по отношение на бразилското население. И въпреки това хората го избраха. защото се разпространяваха фалшиви новини и хората им повярваха. Имаше изцяло измислени истории. Една история, която бразилските медии поеха и разпространиха. Раздаваха се съответните материали в училищата отново с хомофобски характер. Имаше например, фалшива новина, че в е, е, детските градини в ясли се раздават играчки под формата на пенис. Можете ли да си представите е, нещо подобно? Бразилия с... Как може една страна като Бразилия с толкова култури и разнообразни, как могат да повярват такова нещо? Въпреки това те гласуваха за него, въпреки че той е човек женомразец и хомофоб всичко това е документирано. Неговите нападения, неговите срещу мълцинствата, това не може да бъде успорено. И е, ето, може да си помислите как една демократична страна, която използва демократичните процедури, може да стигне до там, но ето, е, това се случва може би няма достатъчно въображение или пък хората си мислеха, че той е, е спасителя, който ще дойде, ще внесе, е, въдвори ред и той ще върне добрите стари времена. Така си мислеха и ЛГБТИ, и женските движения, и черните, е, цветнокожите. Всички обаче виждат че ефектът е съвсем различен. Това е положението в Бразилия. Имаме президент, който не управлява е, всъщност в първите 100 дни от мандата си, той не представи никаква конкретна програма за управление на страната. Само е, пускаше на Твитър различни скандали, предизвикваше скандали, е, клевети, фалшиви новини което подкопава правата на човека и поставя на риск живота дори на правозащитниците в Бразилия. Значи, сега можем да сравним е, Рио с град, е, в който е на ръба на язовири, на чиято стена е, се, има, се е рухнала и, и хората се давят. Няма, няма спасителни лодки, няма, хората нямат филтър срещу фалшивите новини. Има група, която, например, иска е, моята екзекуция, иска химическа кастрация и други подобни. И това става и в, е, се наблюдава и в е, съдебната система. В Бразилия има е, такива популярни песни, е, тези песни стават все по-вулгарни, просто защото вътрешните филтри сякаш са разкъсани и женомразието, е, човеконавистничеството, хомофобията, всичко това избоява. Именно защото президента на държавата дава такъв тон. Той е притежава всички тези е, горесповрати характеристики. Благодаря, председателя. Сега да е, чуем е, депутатите, които са с нас. Барбара имаш думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Вили, за това, че сте тук и описахте положението. Споменахте за убийството на Мариела Франко е, бял, е, цветнокожа лесбийка, активистка, която е била убита на 14 март. Няма съмнение, че убийството и се е, обяснява с е, нейните а, феминистки а, действия. А, и обвинена е в корупция и т.е. тя е случай на който демонстрира корупцията и прекомерно използване на сила от страна на армията. В някои медии тук в Европа прочетахме, че съпругата и майката на едно от лицата, което е обвинено за участие в това убийство. Работи в кабинета на един от синовете на, в офиса на един от синовете на господин Болсенаро. Нещо, може ли да кажете нещо повече по тези обвинения и лицата, е, които са обвинени? След това, Мария Лафанко се е занимавала с е, прекомерното насилие, упражнявано от въоръжените сили. Твърде рано е, но да се каже. Но бихте ли е, така казали дали възприемането на армията и ролята на армията в политически живот се е променило при новото ръководство? И накрая преди две дни, дори в германската темедия видяхме снимки на, хи, на хора в Бразилия, които протестират срещу е, възпоменаване на военния на, ния преврат срещу демократично избрания президент господин Гола през 1964 година. Тази информация в медиите беше много кратка, но ясно показа, че е, хората искат да има давност е, за това, което е, се е случило и интересни са размислите по отношение на този преврат. Не знае дали сте проследили всичко това, но ми е любопитно да чуя какво мислите по случилото се в неделя. И накрая за коренното население. Моята е, група на зелените е, ние в нашата група бяхме е, шокирани, че тази една положителна институция, която върши толкова за коренното население, е пред, всъщност сега се присъединява към Министерство на селското стопанство и се занимава само с селски въпроси, с стопански въпроси и агрибизнес. Как смятате, че това ще се отрази върху е, положението с е, правата на човека на корното население в Бразилия? Имам един конкретен въпрос, е, който е някакси свързан с Германия. Ако нямате отговор, няма значение. Нашето Министерство на търговията обяви че вече настъпи настъпил момента е да водим, е, така да имаме по-добри търговски отношения с е, Бразилия. И че в Бразилия се отделят повече средства за технологии за гражданска защита, съоръжения, които ние произвеждаме. Това са продукти, които могат да се използват за гражданска защита, но и имат двойна употреба. Могат да се използват и като репрес... в репресивния апарат. Каза се също, че е добре, че е, е, че се отвил е броя на убийствата от полицейските сили в първите месеци на мандата на новия президент. Мисля си дали тази информация е, е, действително отразява положението в Рио, такова каквото е. Барбара, всъщност ти постави 7, 7 въпроса. Доста, доста е. е отговорите ще стоят накрая. Сега е, следващия въпрос. Бенито. Благодаря, че ми давате думата. Исках да изразя своята подкрепа за господин Уилис, защото наистина да трябва да напуснеш страната си и след заплахи, че ще те убият, за мен това е много сериозна ситуация. Видяхме и какво се случи с Мариеле Франко. Ясно е, че тези заплахи се сбъдват за жалост. Ние в Европейския съюз знаем, че Бразилия е различна страна, на различен континент и можем да вземем само ограничен брой мерки, но все пак тези мерки биват вземани. Според мен Европейския съюз трябва да престане да замазва расизма и ксенофобията на Болсенаро и това трябва да направи международната общност на 5 ноември и Юнкер и Туск поздравиха Болсенаро за неговата изборна победа, като започнаха да се развиват и отношения. Те изпратиха писмо, в което се казваше от името на Европейския съюз поздравяваме президента на Бразилия без нито дума за това как се е провела предизборната кампания. Като че ли Туск и Юнкер бяха единствените, които не знаеха как е минала тази кампания. Също времено полицейското насилие, убийството на Мариеле Франко доказва, че наистина настоящият президент е готов да прибегне към престъпления на омразата. Виждаме какво се случва и с коренното население, които нямат свои представители в Бразилия. Същевременно с Бразилия се договаря търговско споразумение. Мисля, че това е нещо, което можем да променим в нашата външна политика. Исках да се възползвам от възможността и да кажа, че преди изборите е добре да приемем неотложна резолюция за правата на човека в Бразилия и два въпроса към господин Уилис. Доколкото разбрах, със смърт е заплашва не само той, но и членове на неговото семейство. Какво е тяхното положение в Бразилия? Имат ли някаква защита? След вашето напускане на страната на второ място Смятате ли, че има и други социални и политически водачи, които са също заплашени в Бразилия? Франциско, благодаря. Първо, добре дошъл на господин Уилис. Ние сме се срещали с него преди Наистина приветствам един от е, най-така е, е, добрите защитници на демокрацията в Бразилия в един особен момент. Съществуват много тесни връзки между Бразилия и Португалия, знаете. Имам едно нещо, по което не съм напълно съгласен, обаче за индианците и цветнокожите това население е част от е, е, идентичността на Бразилия, но те имат и е, европейска идентичност. Е, е, Бразилия има много е, голямо разнообразие от групи хора. Европейската идентичност обаче е част от Бразилия също. И днес ние говорим за Бразилия от гледна точка на западни ценности, които са подкопани там. Има права, човешки права, които са западна ценност, а именно уважение към човека, насърчаване правата на човека с различните му изверения. Един въпрос. Познавам добре Бразилия, бил съм, наблюдавал съм изборите, във втория тур на президентските избори бях там, проследих много отблизо и кампанията. Та от тук няколко въпроси. Първо, по-общ тия въпрос. До каква степен избирането на човек като Болсенаро, който е просто дори противен и го казвам съвсем сериозно. Е, сега не правя паралел с Трамп, нали ви харесва Трамп или не, не знае, но Болсонаро е открито расист, е, е, хомофоб, той е протофашист, съвсем откровен, но но според мен той политически невежа той е доста отрицателна личност, е, но е избран предвид нов, насилието, вълната от насилие в Бразилия. Знаем, че Бразилия има исторически проблем, е, с, отколешен проблем с насилието, но сега наистина насилието се е, е, увеличава. Нов тип насилие се явява, което е, е насочено срещу е, различни е, групи от населението. Та, как е, стоят нещата в това отношение. И после корното население на Бразилия. Скандално е това, което се случва. Аз е, през последните години е, следя нещата, положението им става все по-лошо все по-тежко. Правомощи се дават на Министерство на, на е, селското стопанство и сега съществува реален риск да се подкопаят и отнемат е, правата, които те са придобили след толкова тежка борба. Е, всъщност, това коренно население е сред най-преследваното в Бразилия. Разбира се, Португалия има своята историческа роля в това, но и тя води към колониалната е, епоха. Бразилия не гледа обаче на коренто население като на население, което заслужава пълно, да се радва на пълни права. Как, какво ще кажете по всичко това? Благодаря, господин председател. Ред и напредък, ред и прогрес с лозунгите в момента в Бразилия. Реда да, но е, напредък е, министър за брата на човека на Бразилия трябваше да присъства. Тя бе поканета, поканена, но да се запитаме защо не е тук. Мисля, че това щеше да е добра възможност тя да говори с правозащитници, които са в принудени да напуснат страната. Съжаляваме, че наистина госпожа министър не е тук днес. Благодарим на Жан за неговия кораж, за смелостта му да отстоява правата на човека и продължава да се бори. През парламента ние правим също, излезахме с становище през октомври, месеци наред водим дебат за Бразилия и за други страни, разбира се, но Бразилия е един от нашите най-важни е, стратегически партньори в Латинска Америка. Затова за нас е, е голямо удоволствие, че сте тук днес. Ние можем да ви е, окажем е, подкрепа като правозащитник. Имам един въпрос. Вие защитавате демокрацията, човешките права, свободи. Благодаря ви много за това, че сте тук днес. Е, ние сме с вас. Благодаря. Аз също исках да поздравя господин Уилис. Мисля, че ние трябва да обърнем внимание на две от нещата, които каза. От една страна, всичко, което е свързано с правата на човека, основните свободи и потъпкането в Бразилия. От друга страна, неговите политически убеждения. Ясно е, че положението с правата на човека в Бразилия може да бъде подобрено. Ние сме срещу всички форми на насилие, всякаква принуда заради политическите ти виждания. Господин Уилис, аз много уважавам решенията, които всеки отделен човек е, взима и не бива да има заплахи, но бих искал да кажа, че моята кола беше взривена от бомба на ЕТА. А тук в Брюксел също съм получил писмо бомба. Защото 2005 година реших, че няма да се подам на заплахите. В това отношение като говорим за политически убеждения, не можем да кажем, че е, след като някой е водил кампания, която не е била както трябва, или тази кампания е, е била изпълнена с фалшиви новини и така нататък. Когато се правят подобни изявления за Болсенаро или Тръмп, това е много опасно. Виждаме какво се случва сега с Брекзит и никой не успорва законността на избора на президента на САЩ. Разбира се, в този случай ние говорим за решение взето в Сената. Вие имате своята политическа позиция, но има други, които имат различно политическо тълкуване. Първо, Искам да ви попитам, смятате ли, че това насилие, за което говориха господина Сис от Меркосур и говорихме и ние през ноември, спомняте си тогава, ни се каза, че не може да се гарантира нашата сигурност. Господин Болсенаро ли е виновен за това, след като той пое властта през януари и е управлявал само 3 месеца. На второ място искам да поставя вашите изявления днес в контекст. Смятате ли, че споразуменията за свободна търговия са нещо положително? Или смятате, че трябва напротив да има стени, тарифи и по този начин това ще ни доведе до прогрес и ще помогне на хората. Струва ми се, че е важно да знаем какви са вашите виждания, за да знаем как да тълкуваме вашето присъствие тук. Но пак подчертавам, аз съм против всяка форма на насилие, заплаха, всичко, което ограничава свободите. Благодаря. Yes. Yes. Obrigada. Eu tenho só um minuto, portanto, vou ser mesmo rápida. Não vou... Да, съвсем кратка ще бъда. Нямам конкретни въпроси и просто съм вземам отношение, за да изразя солидарността си с Жан Уилес. Ние сме имали много общи битки с него. Предполагам, че ще имаме и други. Аз го подкрепям в битката му също заплахите заплахите срещу демокрацията. Ние от него чухме конкретно какво се случва в тази страна. Е, той трябва да знае, че тук не е в политическа изолация. Ние може би имаме различни, политически различия с, с господин Салафранка, но е, въпреки това можем да обсъждаме въпросите съвместно. Тук има много хора, които са съгласни или са на различни позиции, но говорим и спорим. Ще говорим за правата на корното население в Бразилия. Е, всичко това е на, на дневен ред, е, включено в нашия дневен ред. Благодаря ви много, че сте тук. Надявам се, че в крайна сметка правосъдието ще наделяе над заплахите. Благодаря, благодаря. Тук е, с нас е и пос... господин посланника на Бразилия, Марко Гавала. Ще му дам думата за две минути, ако желая. Благодаря, господин председател и е, членове на е, комисията за възможността, която ми давате. Ще започна с е, лична забележка. Аз съм на 60 години когато бях е, е, студент, втори, втори курс в университета, не вярвах, че скоро след това Бразилия ще почне да се развива с е, и ще се превърне в една динамична и демокрация, в каквато сме сега, една от най-големите демокрации в света. Не трябва да забравяме това. В това отношение аз бих искал да е, споделя с вас изненадата си, че е, комисията е включила Бразилия в днешната си програма, защото няма много пълни демокрации, които са е, обект на вашето внимание в последните години. Освен е, двустранен диалог и посещения конкрет, по конкретни е, цели, за конкретни цели, е, излиза, че Бразилия е отклонение от нормата. Резултата е да се изнесе нашия вътрешен политически дебат тук. Ние сме силна демокрация, господин председател, не само защото провеждаме свободни е, избори с истинска е, съпоставяне и с истинска е, политическа борба. Е, Три, е, важно е, че такива избори се провеждат. Важното е, че те се, е, резултатите им се зачитат като израз на волята на мъжеството. Това се отнася и до президента Болсонаро и неговия избор през октомври. То избра, бе избран с 58 милиона гласа, не е участвал в никакви дебати, защото се възстановяваше от е, е, атентат срещу себе си, е, срещу него през септември. Ние имаме силни демократични институции, мощ, мощна, независима е, е, правосъдна система е, и автономни обобщени прокурори, прокуратура. Имаме свобода на изразяването, плуралистично общество, гражданите могат да се организират, да протестират, да, да изразяват своите тежнения. Ние сме свободно информираме, разследваме, решили ли сме проблемите си? Разбира се, не. Е, никой, е, всички знаят, че това не е възможно. Но демокрацията е пътя, който Бразилия е избрала, за да продължи да подобрява своята демократична политическа система и преди всичко да се бори открито с многото предизвикателства пред хората, като бедност, неравенство, като недостатъчно здравеопазване, образование и жилище за нуждаещите се, е, като неприемливо ниво на насилие, е, свързано с е, търговия с наркотици, организирана престъпност, прекъснати а, е, с интереси между частни и, и, и а, публични интереси, корупция. Всичко това забавя нашия път към а, хармонично развитие и социална справедливост. Безнаказаността бе дума, която се използваше често, когато се спомена корупция, но не е така вече. Нашите демократични институции бяха укрепени. Напредваме и в други линии, като например например, разследване и наказване на всякакъв вид престъпления. Е, тези усилия се е, стават все по-забележими. Е, и не само защото гражданите го искат от избранниците си, но и защото това е задача на нашите обществени агенции. Е, разслед сега разследването по е, въпросния случай тук е, бе е, проведено и тя бе обвинена. Заплахи срещу Гомес и неговите, неговото семейство бяха взети мерки срещу тези заплахи и пълна защита му бе оказана. Той е, бе отговорено на исканията му пред Междуамериканската и Интерамериканската комисия по правата на човека. Е, демократичните бразилци все повече искат от своите институции да засилят правоприлагането, да е, се спазват законите от всички, без изключение. Това означава нашата конституция, която, която ударението върху пълно зачитане правата на човека. Колкото до коренто население, те с, е, това са близо 800 души, души които, повечето от които живеят в градски райони. Демаркирана територия, която им е, е заделена, е, е представлява 13% от националната територия на Бразилия. Това е равностойно на е, Германия, Франция, Белгия, Люксембург и Холандия заедно. Е, промяна на демаркирането на тези райони не променя отношението към тези хора. И накрая ще ви кажа, че тези бележки не са ми написани, спуснати отгоре. Аз си ги написах сам, защото аз съм гражданин на Бразилия и е, съм израснал в тази страна преди тя да стане демокрация. В заключение, като гражданин и е, обществен държавен служител, от 14 години в 9 е, председателства, е, президентства, е, мога да проследя пътя на страната и да кажа, че тя постигна много по правоприлага, в областта на правоприлагането прилагането. Разбира се, проблеми има и дълъг път пред нас също има, но пътя ни е ясен, той е към свобода, демокрация и законен ред и върховенството на закона. Благодаря ви за вниманието. Господин посланик, ако позволите и от мен една забележка. в тази дискусия никой от нас не поставя под въпрос законността на изборите в Бразилия. Ако поведението на президента, като например отбелязване на преврата от 64-та година, това за нас е безпокояващ факт. Факта, че президентът е решил да го отбележи с съответно внимание. Благодаря. Доста въпроси. Ще се опитам в краткото време, което имам да отговоря. Разбира се, посланика е тук е, с, с е, своята съответна си позиция и е, това е слово, което отговаря е сходно с това, което той, той прави в Обединените нации. Много много сходни са думите му тук и пред Обединените нации, че Бразилия е силна демокрация и така нататък. Това е въпрос на гледна точка, ако питате мен няколко хиляди е, убийства годишно има, повече отколкото във война. И повечето жертви са бедните и цветнокожите. Има много затворници, които е, са е, за, хвърлени в затворите без е, е присъда, без е, процес Е, да не говорим за корупцията. Хората сега демонстрират по улиците и искат е, конституционни права. Всичко това е, бе провокирано от президента на републиката и неговото семейство, и неговите синове. Президентът е на страта на извършилите престъпления, като нападения в Парагвай. Той, например, така е привърженик, поклонник на политиката на Пиночет в Чили или той говори срещу диктатурата. И всъщност в Венецуела има диктатура, но той ги възхвалява. И, както казахме, той е, отбелязва е, със светите почести е, този военен преврат. Много факти има, но зависи от гледната точка, е, може да се е, дебатира по тях. Да, той е президента, избран е на тази длъжност и, и Дилма Русев бе избрана, други не го приеха и я отстраниха от, от поста и там преврат нямаше но е, избирането на Болсонаро е, бе основано върху е, фалшиви новини, е, език на омраза и е, насърчаване на негативни настроения срещу младсинствата. Аз съм правозащитник. Е, като избран депутат, три пъти съм бил избиран. Е, и а, е, при третия си избор не можах да взема поста тъй като бях обект на а, е, заплахи срещу а, е, живота ми. И това не е измама. Президента на Бразилия е обвинен в корупция, биха Франко като четирикратно, с четири изстрела в лицето, шофьора и също. Тук има пръсти президента. Те, това са простички факти, които не могат да бъдат успорени. Води се следствие за, по убийството на тази правозащитничка, но никой не, е, никога не се стигна до е, разкриване на е, поръчителите на това убийство. Убийство то е насочено срещу правозащитниците. Така че не може да се каже, че живеем в една пълна демокрация в Бразилия. Правителството в Рио проведе кампания която в, в, така възхваляваше Фран... Мариела Франко. След убийството и пък бе лансирана кампания по нейното оклеветяване. Но убийството и все още не е изяснено. Обстоятелствата не са изяснени, така че когато работих като депутат в е, Бразилия, аз бях от едно средно е, заможно семейство. Работил съм винаги е, честно и почтено. Не съм бил е, член на никаква олигархична група, просто избран е, депутат семейството ми няма друга защита. Аз е, напуснах страната именно за да защита семейството си. Разговарял съм с различни институции и организации в Европа, така че ако нещо се случи с мен, веднага ще е ясно кой е, е отговорен. Няма да спра да защитавам правата на човека и демокрацията. Аз съм правозащитник. Аз съм защитник на демокрацията Осем години работих в опозиция. И когато, дори по времето, когато Болсонаро беше в... Бяхме колеги, депутати, той непрекъснато ме е, сипеше обиди срещу мен и моя характер, колкото до отношението на свобода търговия. Аз е, имам е, така политическа е, предистория, е доста странна. Католическо семейство, е, християнската вяра. Казва, всички сме е, сродни души, трябва да живеем заедно, в, е, да се обичаме. Т.е. каквото правим, трябва да е от полза за всички, но когато става дума свободна търговия, това не се случва. Тук говоря за равенство и равенство между половете. Ако разбира се, в президентството се смята, че движението ЛГБТИ е марксистско движение и ако се опитва да окастрят правомощите на Министерство за правата на жените, което, което си върши работата, тук вече се вижда проблем. И ако търговските отношения не позволят тази откритост, да запазят тази откритост и ако застрашават някои групи от населението, както например коренето население, това вече говори, че има проблем. Политическите сили, които доведаха до победата на изборите на Болсонаро, го правят. Те отговарят за положението с кореното население. Виждаме какво се случва с горите в Амазония. И това е въпрос не само за нас, това е въпрос от световно значение, тъй като съдбата на изсичането на тези гори има глобален ефект а у нас правозащитите не смеят да вдигнат глас, защото се боят. Един виден еколог, еколог борец за екологични, за е, по-добра околна среда, бе убит преди две седмици. Всичко това са факти. И когато бе убит един еколог, това бе тълкувано различно, т.е. тези двойни стандарти и ксенофобия и хомофобия са очевидни факти в, от политиката и действията на Болсонаро. Благодаря много за това, че бяхте тук, за този обмен на мисли. Много беше полезно. Добре, да. la cubana? Elena, qui. Bueno, Adesso abbiamo uno scambio. Сега е предвидено да обменим мнение за случващото се е, в е, Куба, свързано с положението за човешките права. Чао. Allora, dicevo che abbiamo questo scambio di opinioni sugli sviluppi relativi ai diritti umani. Пак да повторя, сега ще обменим мнение за ситуацията на човешките права в Куба. Елена Рануага представлява Ринага представителка на жените в бяло. Ние приехме е, резолюция за човешките права в Куба преди е, няколко години и, и сега имаме възможност да обсъдиме тази тема. Във всички случаи искахме да чуем малко повече е, за това какво се случва в тази страна сега. Заповядайте. Благодаря. Искам да благодаря на всички, които присъстват в залата, които се интересуват. Аз е, обещавам да бъда кратка, защото всичко, което се казва тук е много важно. Както знаете, кубинското правителство представи реформа на Конституцията на 24 февруари. Това беше разгледано, но въпросът е на къде върви Куба. Всъщност Куба на никъде не върви, тя си продължава да си остава същата диктатура. Съгласно проучванията, 65% от гражданите нямат никаква вяра, че нещо ще се промени. Комунистическата партия си остава единствената, нищо друго не съществува извън нея. Резултата от референдума се знаеше предварително. Ние знаехме, е, че ситуацията е в страната, в страната е такава. Същевременно знаехме, че ако по-малко от 2 милиона отхвърлят предложението, това ще бъде успех. Е, в Гуантанамо в момента има 155 задържани за това, че са се опитали да избягат от страната, като ги наказват много сурово за пример на останалите. Всичко това показва неуспеха на системата – Наказателният кодекс предвижда 3 години затвор за тези, които искат да напуснат страната. Непрекъснато има и заплахи. Всичко това е документирано от Кубинската обсерватория по правата на човека. Има 415 задържани. Същевременно времено дамите в бяло не могат да напуснат страната и затова нито една от тях не живее в Испания. Обикновено ги арестуват, не им позволяват да напускат. На всеки 3-4 дни са в затвора. Familias son amenazadas y la situación personal se vuelve insostenible. Също но семействата им също биват заплашвани. Знаем, че мнозина се оказват в затвора за дълго време, години наред, или си осъден на три години, но няма никакви обстоятелства, които да позволят да излезеш по-рано. В Куба има 142 документирани политзатворници. Също времено големият проблем е не само за нас, кубинците, но и за международната общност. Някои като чили са в твърде сговорчиви отношения с този режим. Може би не го познават достатъчно добре, но това отношение към Куба позволи пълната безнаказаност и сега плащаме цената за това. Всичко това има отвратителни последици. Виждаме ги в Венецуела. В Куба има криза, отколкото от 60, още от 62 година. Да, ние не сме в условията на студената война, но нещата се повтарят. Знаем какво стана и в в Европа през миналия век имаше две световни войни. Същевременно ние не чуваме достатъчно за инвазията на Куба в Венецуела. Иначе Куба често бива заклеймявана, за което благодаря, но малко се говори за присъствието на Куба в Венецуела и нашият въпрос е какви са тези права на Куба, че се меси в една съседна на нея страна, само за да си осигури собственото просъществуване. И всъщност по този начин взема участие и в изтезанията в затворите. За нас това е много болезнено като кубински граждани. Като кубинци ние се срамуваме, но не може да се отрича реалността. Колкото и да е срамна тя и колкото и да ни боли. И тук не става дума за политиката на левицата или десницата, става дума за солидарност. Европейският съюз има економическа мощ, разбира се, но най-важното за Европа е, че тя е люлката на демокрацията и би трябвало да защитава тази демокрация до край. Да бъде нейния най-добър защитник. това трябва да се има предвид и при отношенията с кубинците. Когато се правят посещения – защото в Европа се знае за страданията на кубинците. Но виждаме какво се случва сега с двустранното споразумение. Основната цел на споразумението между Европейския съюз и Куба е да насърчава демокрацията и правата на човека. Но това споразумение не помага на защитниците на правата на човека защото в Куба няма зачитане на тези права. Как тогава ще помогнем на демократите? Правителството използва ресурсите в своя полза. Un problema jurídico para la aplicación del acuerdo, ya que al no existir en Cuba libertad de asociación, Същевременно ние знаем, че групите, които работят за свободата, не могат дори да се регистрират. С други думи, те са незаконни. Споразумението трябва да има предвид това. Има още нещо, защото не искам твърде дълго да говоря. Чуждестранните предприятия, които работят в Куба, също работят с правителството. Няма друг начин, но те редовно потъпкват а, изискванията на МОД. С други думи, ние имаме някакъв вид държавен капитализъм, който не е в полза на населението, а само обогатява правителството. Би трябвало да се изпълняват конвенциите. Това е тема, която е много важна за нас. Необходимо е да се работи за мира и демокрацията. Ние заедно можем да тръгнем по този път. Правителството в момента знае, че не постъпва добре и знае, че ние също го знаем. Но нашите принципи ще бъдат защитени и за това имаме вяра. Sentiamo депутати, аз се Assis, благодаря. Нека да чуем сега от колегите депутати. Заповядайте. Благодаря. Добре дошла на госпожа представителката на гражданското общество на е, Куба. Сега говорихме за Венецуела, за Бразилия, сега и Куба. Това са е, три е, различни положения – естествено, но има някои елементи, които трябва да дискутираме. В е, Куба става дума за една страна, която от дълги години е в е, диктатура. Преди три години Позицията и на Штатите, и на Европейския съюз спрямо Куба се смени. Но това не доведе до кой знае колко отваряне на тази страна, нито пък истинска демокрация и спазване на човешките права. Очаквахме е, да има повече отвореност, но за съжаление няма. Информацията, която получаваме е, че даже има отстъп, макар да има и прогрес е, в някои области. И е, когато говорим за крайна левица и крайна десница, реално те може да имат раз, различни схващания, но резултатите са едни и същи по отношение на човешките права, ограниченията на всички свободи. което, разбира се, се отразява и върху нивото на бедността на населението. Както казах, съвсем доскоро Куба беше диктатура. А мизерия и аузенция на de е, И E por isso a luta que em Cuba várias pessoas continuam uh, a travar и várias organizações. Те се бореха за това хората да са равни, но всъщност постигнаха само това те да са бедни. Организацията Дамите в бяло продължават да се борят за свобода и демокрация. Това е изключително важно. Чува, чухме много за случващото се там. Чухме и за присъствието на Куба в Венецуела, когато ставаше дума за външна намеса в тази страна. Чухме, че там присъстват кубински сили, анализатори коментират и че е, кубинското правителство счита, че ако има промени в Венецуела, те могат да се отразят и на Куба. В Европа, поне за левите либерални партии, сме наясно с е, техните позиции, включително и с португалците. Искам да ви задам следният въпрос. Какви, какво очаквате да се случи в Куба? Ще има ли промени? Е, има ли признаци за положително развитие там? Е, мадам Ларинага, may I express my full admiration? Господин Токеш, огромно възхищение искам да, да изкажа към вас лично и към дамите в бяло. Вие се борите за човешки права в Куба. Това искам да кажа като увод. И искам да е, продължа с темата комунизъм. Аз е, съм от бивша комунистическа страна и познавам тоталитарния режим – Mr. Trump, who is more severe uh, uh, towards Uh, не задължително съм съгласен с е, програмата и отношението на Обама към Куба. По-скоро се присъединявам към отношението на Тръмп. Е, по-стрикната му отношение към кубинската система като цяло. И сега следва моя въпрос. Ние приехме в е, Европейския парламент мината седмица резолюция за Венецуела и там се коментираше и демократичната клауза за взаимоотношенията между Европейския съюз и Куба. Смятате ли, че има а, смисъл а, Европейския съюз да преосмисли а, отношенията си с Куба, евентуално а, да, дали да ги продължи? А, какво може е, Европейския съюз да направи? Bueno, Елена, енкантада de е, Елена, много се радвам, че си тук. Много съжалявам, че е, не можахме да се срещнем по-рано. Знаеш колко високо те оценяваме и теб и твоята работа. Знаеш, че те подкрепяме с всичко, което можем с доклади и опитваме се да убеждаваме хората какво можем да кажем за Куба. Куба си остава каквато беше с, сега с тази фалшива конституция единствената цел е да продължи да съществува тази ненормална държавност. Продължават проблемите с свободата на словото, свободата на пресата. Това е един вид картел – Армията контролира абсолютно всяка частна инициатива и както каза и колегата, наистина ние имаме резолю... резолюцията а, за Венецуела и е много тъжно, че испанската левица, включително и социалистите, искат, искаха да се премълчи факта, че Венецуела също така разчита и на управлението в Куба. Но ние продължаваме да работим, надяваме се да има промяна в тези държави, които толкова много обичаме. Ние винаги ще бъдем готови да ви помогнем, Елена. No, no. Grazie. Adesso sentirei per un paio di minuti il signor Fernando Pons. Благодаря. Господин Понс, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на парламента. Благодаря и на изказалата се. Ние много добре я познаваме. Мога само да я поздравя отново. Ясно е, че ние сме напълно едини в своята цел. Искаме да защитаваме не само интересите, но и ценностите на Европейския съюз по целия свят. Това включва и Куба. В Куба бих казал, че правата на човека винаги са били много важен елемент от нашите отношения. Същевременно ние смятаме, че най-добрият начин да се насърчава тези ценности е да има конструктивен, но критичен диалог или критичен, но конструктивен диалог. Така ще можем наистина да изпълним целите, които, както казах, са споделени. Правата на човека са в същината на всеки диалог и споразумение за сътрудничество – ние лансирахме и поредица от нови инициативи е, заедно с Куба в областта права на човека. Това е текущ диалог. Ние успяваме да говорим по теми, по които преди беше невъзможно да се говори. В този случай можем да се поздравим, е, защото наистина, както казах, целите ни са общи. Ние също така Смятаме, че тази политика на конструктивен диалог, конструктивен, но критичен, е присъща на Европейския съюз. По принцип, външната политика на Европейския съюз се определя единодушно – затова и ние разчитаме на този консенсус и искаме да напреднем по пътя на диалога, по пътя на изпълнение на нашите цели и на Куба и на Европа. Същевременно, без никакъв страх, ние ще продължим да поставяме всички въпроси, които ни притесняват, включително и тези за правата на човека. Тук има още много работа. Това е всичко от мен, но разбира се, ако имате въпроси, съм готов да отговоря. Благодаря. От кубинската мисия имаме гост. Заповядайте. Добър ден на всички. Аз не съм съгласна с повечето от казаното този следобед за Куба. Много е тъжно, че темата за правата на човека непрекъснато се политизира, за да се подрони репутацията на Куба и да се смени режима. Много се говори за Куба, за погазването на човешките права, за липсата на демокрация. Никой не казва, че демократичният процес върви през последните три години, че ние имахме демократични избори още май 2008 година. Имахме също така всенародно допитване и накрая гласуване, нещо, което вие, госпожо Ларинага, не споменахте гласуване, при което имаше избирателна активност над 90%. Това се случи през февруари, като голяма част от гласувалите защитиха този конституционен проект. Говори се тук за демокрация и права на човека, но не се признава, че в Куба има над 2200 различни граждански организации в Куба, както и във всяка друга страна, където има върховенство на закона. Не може да бъде другояче. Но разбира се, имаме и различни чуждестранни интереси, агенции, имаме ЦРУ, има всякакви други публикации, които са срещу нас и такива организации, като представените от госпожа Ларинага, дамите в бяло и други, всички те се финансират от правителството на САЩ. Каква е представителността на вашата организация? Има всякакви организации и сдружения в Куба, които искат блокажа на САЩ да продължи. Той продължава вече 50 години. Година след година ние искаме това да спре, защото това е голямото посегателство срещу правата на кубинския народ. А пък вие искате блокажа да продължи. В Куба има над 64 чуждестранни посолства. Как нито едно от тези посолства не казаха, че има репресии в неделя на дамите в бяло. След това Имайте предвид, че лъжата, госпожо Ларинага, е грях. 3-4 минути само. Откъде да започна? Ще започна от зад напред. Първо от вас. Много се радвам, че сте тук, че можем да говорим. Аз казвам, че в Куба 60 години вече е в ръцете само на една партия и че хората нямат никаква свобода да кажат какво мислят, какво искат, а сега имаме конституционната реформа на правителството, всичко това се проучва от конституционните прависти на много държави, за да се види какъв ще е този преход по посока на демокрацията, но нито едно от нашите предложения не беше взето под внимание. В Куба, разбира се, има всякакви организации, които са записани в регистъра, стигате да подкрепят Комунистическата партия. Ние не сме съгласни с това. Не става дума за това дали си комунист или либерал или каквото и да е. След това вие казвате, че ни финансират. Да, на нас ни помагат, но не само САЩ, помагат ни много страни. Те ни подкрепят. Същевременно аз не съм споменала е, спонсорството на кубинското правителство. Всички тези години те откъде взимат пари. Сега се обръщам към теб, Тереза. Много благодаря за подкрепата. Така ще продължаваме и за напред. А въпроса за Обама и Тръмп, какво трябва и не трябва да се прави и по темата Венецуела, мисля, че когато Обама реши да отиде в Куба, ние много се зарадвахме, защото се надявахме, че и кубинското правителство ще направи реципрочна крачка, но това не се случи и бяхме ужасно разочаровани. Какво може да направи Европейския съюз? Европейският съюз защитава демокрацията и трябва да постави някакви граници, да каже, вижте господа, вие искате нашите ресурси, защото сега не получавате субсидии от Съветския съюз, но след като искате от нас ресурс, то имайте предвид, че ние управляваме парите на 500 милиона данакоплаци в Европейския съюз. Как можем да разчитаме, че тези, които не вярват в нашите принципи, ще бъдат старателни в изпълнението им. Затова мисля, че и в случая с Венецуела кубинското правителство показа истинската си същност. С други думи, как може да се предоставят ресурси на хора, които нито защитават, нито вярват в демократичните принципи. Разбира се, ние искаме да използваме демократични механизми, просто да казваме какво мислим и е, за какво настояваме. La ringrazio, ringrazio per la sua presenza, per le cose che ha detto. Благодаря, благодаря, че бяхте при нас и ни отделихте от своето време. За мен тази среща е, беше много важна, независимо от всичко. За парламента е важно, а и за Европейския съюз е добре да се задълбочава диалога по човешките права. Quando, quando... Bene, possiamo continuare con eh, il prossimo. Ако може да продължим следващата точка от нашия дневен ред. Както знаете, тази година отбелязваме 30 годишнината на Международната конвенция за правата на детето. По, не, по силата на тази конвенция децата е, са защитени в международното право. Става дума за деца до 18 годишна възраст. Конвенцията е, дава право за свободно събиране, за здравеопазване, разбира се, гарантира и правото на живот и образованието като на базата на равни възможности. Образованието за момичета жени е една от най-добрите инвестиции на всяка страна, защото те определя бъдещето и то не само на тази страна и на цялото или регион. Канадската благотворителна организация работи за подобряване на образователните възможности за момичета в Близкия изток. Тя предоставя възможности за образование – и им помага да развиват потенциала си на лидери, които да въвеждат промени. Доктор Изалдин Абулаш е, е създател на фундацията Дъщери за живот и нейн е, председател. Пет пъти е номиниран за Нобелова награда за мир. Канадези-палестинези нато а е е Той е лекар, роден е в Газа, е, канадец, палестинец. Работил е в болници в тази област. Израелски танк, който стреля по дъба му, убива и трите му дъщери и племеницата му. Той посвещава живота си за решаване на мирно решаване на конфликта между палестинци и израели. И Израел е, работи и в е, научни е, среди по темите среди в конфликт. Очакваме да чуем за, неговите, за неговата дейност в Близкия изток с огромен интерес, предвид колко мрачно изглежда положението там. Заповядайте. За мен е огромна чест да говоря пред вас. Аз съм опечелен баща, палестинец, но и лекар и занимаващ се с образование. Освен всичко друго, аз съм и просто един човек, който си дава сметка колко важно бе образованието за моя живот и за успеха ми в този живот. По време на нашия живот ние се сблъскваме с предизвикателства, траде, трагедии, трудности – но трябва да намерим начин да придобием спокойствие и знания, който да ни доведе до един по-добър свят. В света в момента има много предизвикателства. Едно от тях е, че всички големи лидери не поемат лична отговорност, защото да поемеш лична отговорност е от ключово значение за обстоятелствата, в които се озоваваме. Моят е, живот като палестински бежанец беше е, живот в условия на война. Аз се борех да оцелявам. И с течение на времето в моя живот е, се случиха и много тъжни неща, но аз не позволих трудностите да разрушат моите мечти. Много предизвикателства имаше в моя живот. Светът е като един бурен океан. Ни, нищо не ни прави е, велики, освен е, болката и предизвикателствата. Да не успееш не е обратното на успеха, а, а е начина да започнеш да успяваш. Знам какво означава загуба и страдание. Разбирам тези, които са загубили близките си и живеят в страх. За мен през живота целта ми е била да изграждам мостове, да търся ново начало, да намирам надежда. Аз бях първия палестинец, който работи в израелска болница и изродих едно бебе и никой не може да направи разлика между плача на новороденото, било то палестинец или италянец или канданец. Този плащ сигнализира надежда. Но аз бях свидетел и на убийството на моите дъщери. Не мога да опиша какво означава да загинат невинните ти деца. Но а, живота е като да караш колело, за да запазваш равновесие, трябва да продължаваш нататък. И аз продължих в името на духа на моите дъщери, да не се отказвам, да продължавам да бъда по-силен, да бъда по-решителен трагедията не може да бъде край на нашия живот. Не можем да й даваме възможността да ни контролира и да ни преборва. А, аз издадох книга която описва какво се случва в моя живот. След като децата ми бяха убити пред очите ми, отказвам да се поддам на омразата, защото тя е опасна заразна болест – и моята история е против а, е, а, е, омразата и отмъщението. Президента Обран, Бор, Обама подписа моята книга и каза, че е убеден, че е, мнозинството от палестинците и израелците предпочитат да гледат към бъдещето, а не да се обръщат към миналото и цитира а, моите действия като лекара, който а, е загубил трите си дъщери и има право да, се, да мрази, но никога не се поддава на омразата. Моят отговор е не бива да мразим. Нека да се надяваме за бъдещето, за утре. Аз току-що а, говорих за трудностите в палестинско-израелския конфликт, но нека да мислим за това какво е възможно да се направи. Обръщам се към вас и считам, че е напълно възможно да а, потърсиме начин да помогнем, да а, родим надежда от болката. 16, през 16-та година израелския танк уби моите три дъщери на 21, на 15 и на 14 години. И племеницата ми на 17 години. Моите невинни дъщери бяха млади жени с надежди, мечти и планове. Те вярвах и аз ги учих да вярват в мира на света, да се борят за него, да бъдат човешки същества, да се борят за човешките права. И аз имам дълг към тях, да носят тяхното послание, да пазя духа им, да вдъхновявам хората по света. Създадох фундацията Дъщери за живот в тяхна памет – Работата на тази фундация е да помага за образованието на момичета и млади жени от, е, в Близкия изток, от всички страни и вероисповедания, които имат материални затруднения, включително и в Израел. Да подкрепяме млади жени, които имат забележителен талант да носят доброто в нашия живот. От 14 години, от 4 години се мъча да преглътна болката от смъртта на моите дъщери и да се боря за справедливост. Затова и съм тук, да говоря за човешки права и за справедливост. 40 члена на КСНЕХ, КНЕСЕХТА подписаха петиция към европейския президент да обърнат внимание на моя призив и да търсят възможност за постигане на мир и е, е, надежда. И за това сега се обръщам и към вас – Моята, моите, дъщеря, моите дъщери заслужават да бъдат оценена тяхната съдба. Аз не настоявам да има отмъщение. Отмъщение то няма да промени факта, че има гробове, а, но искам да работя за фундацията Дъщери за живот – и така че да можем да създадем един международен колеж, да можем да даваме надежда на хората, да развием капацитета на жените да дават своя принос за обществото и света. За съжаление, в нашия век насилието продължава. То е навсякъде е, по света, включително и по интернет, където се насежда и е, омраза. Все още има боричкания между политически партии. Медиите насаждат е, омраза, не, нетолерантност, несправедливостта и бедността са навсякъде по света и последиците от тях ни завладяват. Конфликтите са плод на нарушаването на достоинството на отсрещния. Социално-економическите болести не признават граници. Никой на този свят не е защитен от риск. Ние сме под въздействието пряко или не пряко на структурно насилие по целия свят. Вече не само войниците умират в войни. Жертви на войните са е, цивилното население, най-вече жените и децата. Избивани сега и от е, безпилотни летящи апарати. Време е да се осъзнаем, да видим, че това не са бройки, това са хора. Те имат лица, те имат планове, имат човешки чувства. За това е време да се обърнем към тях. Хората са равни. Милиони обаче са разделени от е, е, близките си никой не знае какво означава загубата, докато не му се случи лично на него. Войната не можем да я усетим, когато я гледаме отдалеч. Едно палестинско дете каза, «Е, този, който гледа към морето, не познава морето. Само който влезе в морето, който се гмурне вътре, го познава. Никой не познава страданието, докато не го изпита. Никой не знае какво значи свободата, докато не я загуби. Геноцид, из, измъчвания, пропаганда, държането на хора в робство това са неща, които се случват. И а, е, няма нужда да документираме войната, трябва да я спираме. Войната е резултат от това, че не сме преодоляли страха. Няма справедлива война. Безценен, свещен е само мира. Айзенхауер е, казва, че нация, която харчи пари за е, военна защита, а не за образование, върви към духовна смърт. Свободата е, е от ключово значение и за нашето достоинство, и за нашата възможност да бъдем човешки същества. Всеки човешки живот е безценен. Той, никой не може да бъде е, смятан за незначителен. И противоотровата срещу омразата е образованието. Няма пътна карта за мира, има пътна карта за хуманността и успеха. Не се оставяйте да бъдете жертви. След като бяха убити, когато убиха дъщерите ми и племенницата ми, мой приятел ми каза, ще забравим, но аз знаех, че никога няма да забравя, защото продължавах да чувам гласовете им. И тук в тази зала продължавам да ги чувам и се обръщам към вас. Помогнете ни да постигнем своите мечти, да продължим по пътя, по който започнахме. И затова никога не мога да кажа, че моите деца са мъртви. Те просто не са при мен. Те си отидоха с скоростта на светлината, без думи за с Богом. И за мен смъртта не е край. Никога няма да бъде край. Дъщерите ми не бяха врагове на никого. Те не мразаха никого. Душите на моите мъртви дъщери ме карат да винаги да надигам глас в името на всички е, безгласни хора по света. Моите дъщери си отидоха, но е, техните имена остават и те ме питат какво направи ти е, от наше име. Затова им казвам, ние, аз не плащам че за вас. Аз се боря за всеки невинен на този свят, за да можете да почивате в мир. Вие сте живи и ще бъдете живи. И освен а, тези думи за моите дъщери, искам да а, кажа колко важна е ролята на жените в света. От тях започва историята на оцеляването на всеки народ. Жените пазят надеждата. Те създават равновесието в нашия свят. Те са причината за всичко, което сме постигнали. Те дават живот, те отглеждат живота и не може да има мир или човешки права, ако е, ги няма жените, ако ги няма жените, няма да могат да бъдат спазвани човешките права. Затова трябва да работим за тях, да търсиме успех както за мъжете, така и за жените, защото зад всеки успешен мъж се крие една успешна жена. Да обучаваме жените ще означава те да имат по-голяма роля – в е, изграждането на мера, толерантността и е, устойчивостта на света. Е, ще им дава възможност да участват в вземането на решение, в постигането на мирни решения за предоставяне и на храна, подслон, справедливост, безопасност, сигурност, човешко достоинство – Образованието ще създаде ново поколение, което ще вярва, че човешката цивилизация е един общ проект и е, е най-важно човешките същества да бъдат свободни. Затова аз съм оптимист, затова имам надежда за бъдещето, защото съм наясно, че ние заедно, мъже и жени, работ... трябва да работим за общото благо, за развитието на нашите общности и общества. Това ще е от полза за целия свят. Абсолютно вярвам, че бъдещето ще е по-светло с новото поколение е, от жени лидери, които търсят по-добър свят. Тогава ще можем да върнем времето назад и да е, залечим вековете несправедливост и разрушение, неспазване на човешки права. Нашата фундация дава възможност за образование на младите момичета от Близкия из, е, изток. И това образование е начина да се развива е, населението там. Тук съм, защото вярвам в вас и се надявам, че моята вяра ще се превърне в действия Смятам, че ние всички имаме, можем да дадем своя принос. Затова не ви призовавам да спрете конфликта Израел-Палестина. Това не е лесно. Но е, се обръщам към вас да направите нещо, което е във вашите способности. Абсолютно вярвам, че можем да действаме. Нека да се надяваме, и да правим така, че 21 е, век да е по-справедлив и по-хуманен. Всеки от нас може да направи нещо за това и нека се надяваме, че е, близките е, години, в които ще дадем възможност на жените да се образоват, ще доведат и до мир и свобода. И накрая обръщам се към вас като баща. Вие сте е, хората, които взимат решения. Затова е, апелирам. Не мислете за отмъщение. Не мислете как да подкрепате Израел. Само се опитвайте да търсите примирие, е, решение на, мирно решение на въпроса. Представете си мой, е, човешкото лице на моите деца, дъщери. Те са всяка от тях отделен индивид със своята е, човешко достоинство. Нека да се надяваме, че моята трагедия не е била на празно. Надявам се, че моята фундация в партньорство с е, европейските институции ще могат да помогнат на все повече момичета да получат образование. Благодаря ви. Господ да ви благослови. Grazie, dottore Balash. Eh, adesso sentirei la signora Monica. Благодаря ви, е, Моника Гар, която, е, която отговаря за правата на човека, ще вземе думата. Благодаря много за възможността, която ми дадахте и за вашето много вълнуващо слово и много интересно. Вие засегнахте различни и много трудни въпроси, които върват е, заедно. Е, овластяването на жените, на младите жени, как те да вземат свои ръце, своята съдба, бъдещето си и всичко това пречупано през призмата на вашата лична драма. Благодаря ви. Е, наистина много храна за размисъл ни давате. От наша страна, от е, гледна точка на външната служба, не мога да не се съгласа с вас, е, че правото на, на безплатно, свободно и качествено образование е предварително условие за мир, стабилност и устойчиво развитие на цели общества и страни. По същия начин, овластяването на момичета и жени е да става чрез предоставянето е, на възможност на добро образование. Тези жени, които получат е, образование, са способни да вземат решение сами, да е, решават живота за живота на своите деца и семейства, да пратят децата си също на училище, осъзнали самите те колко безценно е образованието да имат повече достъп до качествено здравеопазване, до пазара на труда, да участват равнопоставено в економическите е, света на економиката, но да вземат и политически решения. Значи, това е нещо, от което ще има полза цялото общество, не само жените или е, всяко, всеки човек по-отделно. Тук говорим, когато говорим за образование на жените в региона, говорим за развитие на цялото общество. Говорихте за образование в конфликт, зоните на конфликти. Това е една област, в която Европейския съюз е много активен, защото именно знаем колко важно е да се предоставя това образование. То дава на децата едно чувство за нормалност и ги, някак си ги закриля, защитава срещу насилието на войната е, или е, срещу насилието ранните бракове около 10% от хуманитарния бюджет е, на, на Европейския съюз е посветен на тази тема за тази година. И това върви е, паралелно с е, политическата ни дейност. Ние бяхме е, домакини на конференцията, Брюкселската конференция за образование и участие на жените. И това беше. Много време бе отделен на темата жени. Имаше специална вечеря за гражданските е, организации, е, които работят е, на тема равнопоставеност между половете. Благодаря ви много наистина за това, което казахте. The most efficient and effective mean of investment най-ефективната инвестиция във всяка страна в света, където и да отидете. И ако попитате за развитието на тази страна, първо попитайте и се осведомете за нивото на образование на момичета и млади жени. Значи, дори не става дума за БВП, а образованието, участието на жените в образованието определя, формира бъдещето. Така че време е да се инвестира в жените в страните, в всяка страна. 80% от времето им е посветено на семействата, след като е, сме им доверили да създават семейства и да отглеждат децата ни, защо да не им поверим задачата да, бъдат, да се образоват по-добре. Време е и ние като мъже трябва да проявим повече кораж, да дадем възможност на жените. Те не са конкуренция, те не са заплаха за нас, те допълват ролята на мъжете, така че трябва да работим е, заедно, мъже и жени, за едно справедливо бъдеще за нас и бъдещите поколения. Господин Токеш. Наистина, моето, моето съчувствие и съболезнование за загубата ви. Ние скърбим заедно с вас за тази загуба. Аз се възхищавам от вас, от това как сте успели е, личната си трагедия да превърнете в една мисия и кауза. Желая ви успех и удовлетворение в това, което правите. Благодаря. Това беше една чудесна възможност за вас да споделите с нас трагедията, е, която преживяхте, както каза господин Такиш, загубата на дъщерите ви, но да успеете да превърнете това в една мощна идея, както казахте и вие в своето слово. И мисля, че заедно с вашата организация, с вашата фундация, би трябвало наистина да установим връзки и на сътрудничество между вашата организация и тази комисия, за да е, работим от полза на двете страни. Благодаря ви, че бяхте с нас, е, с нас днес тук. Благодаря и аз. Това е дар, който мога да пратя на дъщерите си. Е, това показва, че те е, не са забравени, че тяхната е, жертва е, всъщност не е била на празна. И да използваме тяхната смърт, за да разпространяваме надежда, а не отчаяние и полка. Благодаря ви. Intanto che eh, il prossimo ospite guadagna la presidenza. Io sono lieto. Eh, очаквам следващия ни гост, гост да е, се качи на трибуната, но между времено да, да спомена 50 е, е, правозащитника от цял свят – които са, участват в програмата за наградата Сахаров. стипендията за, по името на Сакаров. Имаме около 300 е, молби подадени е, до този момент. Е, това са стипендианти, които ще прекарат една седмица с нас в Брюксел. След това ще заминат, е, ще прекарат още една седмица в Венеция на глобалния, в глобалното студентско градче. Това, тази, това сътрудничество с Global Campus е е едно голямо постижение след посещението на подкомисията е, ДРА миналата година е, в този лагер. Е, ние започнахме такова тясно сътрудничество. За нас е важно да продължим тази работа. Винаги съм смятал, че правозащитниците са гръбнака на е, работата, дейността ни по цял свят. Желая ви успех в сегашната програма. Работете, имате нашата подкрепа, а ние разчитаме на вас. Трябват ни хора като вас. Вие, вие сте наши ценни съюзници при борбата за защита на правата на човека по цял свят. Те придавате на тази кауза човешко лице, което е важно за всички нас. Благодаря. Сега да преминем е, към друга точка от дневния ред. Това е обмен на мнение по е, въпросите, въпроса с правата на човека в Судан. От декември насам страната е раздирана от протести, демонстрации, нестихващи, стихващи на фона на задълбочаваща се економическа и политическа криза. Протестантите искат оставката на президента Албашир и е, положение, което той обяви е, през февруари. Реакцията беше много е, е основ, Правителствените сили е, реагираха на демонстрациите с много насилие, е, стрелят с е, истински патрони срещу демонстрантите, произволни арести, включително лидери от опозицията, правозащитници, активисти, журналисти, обикновени протестиращи бяха хвърлени в затвора. Въпреки обявените реформи и промени в правителството, президент Албашир намери мирен път напред. Нашата комисия посвети Картум е, през е, е, декември 17 година. Депутатите тогава доловиха насърчаващи сигнали във връзка с правата на човека, но тогава положението се влушава. В отговор на това през януари 19 парламента ни прие резолюция, една много силна резолюция за положението положението в страната, е, с която призовава правителството на Судан да спре под, е, преследването на журналисти, да освободи всички политически затворници, е, опозиционери, е, активисти, правозащитници и други протестиращи, които сега са хвърлени в затвора без съд и присъда. По-конкретно си мисля за е, наградата на Сахров от 2007 и нейния лауреат Али Мус, е, Махмуд Осман, който е, бе хвърлен още 2009 в затвора. Аз, е, е, ние призоваваме към неговото безусловно освобождаване и е, медицинско е, помощ, както и достъп е, до е, адвокати и семействата му трябва наистина, актуализирайки информацията, трябва да споменем редица нарушения на правата на човека, като такива наруш, нарушения правата на вероисповедание, използване на смъртното наказание, изтезания в различни райони на Судан и по-конкретно в Дарфур. Благодаря, приветствам с добре дошли наши е, гости, Рашид Сеет Ягуб, който е судански журналист и правозащитник, е, който работи работи в Париж. Имате думата е, за по 10 минути. Господа депутати, е, благодаря ви за това, че е, ги приехте, за да ви разкажем за положението в Судан световната общност в края на миналата година на е, съвещание в Женева за прата на човека е, бе оценено, че положението в Судан се влушава. В момента то е изключително тежко, е, особено по точка 12 от Харта за правата на човека. Хората в резултат на това излязаха на улиците и от 30 декември 30 година непрекъснато демонстрират е, това започна в е, град Дим, Дим, Дамазин, е, в района Синия Нил и това, тя се разпространи до столицата, в Хартум и другаде. На 19 декември демонстрантите е, излязаха е, в е, целата, в столицата. Отначало процесираха също повишаване на цените на хранителните продукти, след това исканията им се умножиха. Е, силите за сигурност, включително и националната сигурност, е, националната разузвателна служба, реагираха като започнаха да стрелят а, е, срещу демонстрантите с действителни а, куршуми. Това е грубо нарушение на правата на човека. А, 57 души бяха убити а, и поне трима загинаха в затворите в, на, на, в резултат на изтезания. 2530 души са, бяха арестувани от тогава и по-специално представители на медиите, лекари, адвокати, представители на гражданското общество и опозиционни лидери. тази този кампания от арести, е, от е, службите, е, от специалните служби и полицията специално бе насочена срещу правозащитници и тяхното участие в протестите, сред тях са, е, сред задържаните са е, Салих Махмуд Осман, е, който е лауреат на наградата Сахаров и заместник-председател на Асоциацията на, на адвокатската колегия в Дарфур. Различни видове бомби бяха и експлозивни устройства бяха използвани, които предизвикаха сериозни наранявания силите за сигурност е, е, е, насочват усилите си особено срещу лекар, лекари и медицински работници тези, които се опитват да помогнат на ранените. Близо 28 е, е, лекари е, са задържани в Хартум от 19 март насам или защото са предоставили, са участвали в стачка или защото са предоставили медицинска помощ на протестантите по улиците в, е, е, ескали... Е, напрежението ескалира особено през февруари. Президента Башир обяви едногодишно военно положение, извънредно положение, разпусна федералното и регионалните правителства и назначи членове на военна военните служби или на службите за сигурност за губернатори в съответните региони. Нови правомощия бяха дадени на, на силите за сигурност. Прокурорите също е, получиха допълнителна власт е, да е, преследват мирни протестанти нови обвинения, включително подривна дейност срещу държавата е, и гражданите и подкопаване на конституционната система е, също са сред обвиненията, които, е, в резултата които бяха хвърлени десетки, редица бяха осъдени на 10 години затвор. Правителството ограничи достъпа до интернет и социалните медии също така продължи да е, своите действия срещу традиционните медии чрез конфискация и арести. Според суданските журналисти, мрежата за суданските журналисти, над 90 журналисти са били задържани е, между е, края на декември и началото на март. Някои от тях са задържани по 40 дни, други все още са в е, затворите. Такива инциденти, за съжаление, е, са много чести. През септември 13 година правителствени сили използваха, е, изстреляха с реални амуниции срещу протестиращите, като убиха над 170 протестанта. До днес няма никаква отчетност, никой не поема отговорност за смъртта и тежко ранените, за убитите и тежко ранените е, демонстранти. Важно е да се каже, че е, е, Судан е една от малкото страни, които са които са обект на съвета за човешки права и специалната процедура на съвета за човешки права от 93-та насам. Трябва да припомним, че правителство на Судан и всички суданци е, разбира се, имат право на живот, на свобода, е, е, на е, свобода на събиране, на, на изразяване, включително свобода на пресата. Придо Суздан трябва да спре да използва смъртоносно оръжие срещу мирни демонстранти. Трябва да освободи всички затворници, произволно хвърлени в затворите от силите за сигурност да сложи край на политиката си на е, цензуриране на медиите, да сложи край, на, да, да, да прекрати всякакви действия на сплашване на гражданите, включително на, правозащитниците, на мините демонстратори, опозиционни политици, журналисти, лекари, инженери, адвокати и други лица, които е, използват, които се ползват от правата си да е, изразяват своето, е, свободно своето мнение. Сега ще ви напомня накратко как стоят положението в конфликтните зони е, защото е, е, това е много важно. Е, конфликта в е, Дарфур е, не свърш, не, ням, не е приключил. В рамките на миналата година правителството многократно напада граждани и тези атаки са документирани. В Дарфур и е имало размирици и престрелки между правителството и суданската армия, освободителна армия, водена от Абдел Уит и Джебел Мара. През декември това доведе до жертви, убити и прокуждане на гражданско население положението на жените. Има редица дискримационни дискриминационни закони по отношение на жените. Те са много, формулировките в текстовете тези закони са много неясни и се използва като инструмент за социален контрол от властите включително закона за обществения ред, от 1998 година, както и е, закона за организацията на затворите и отношението към е, излежаващите е, присъди там. Обикновено жените са първите жертви на този закон. Е, и това са жени, които се борят за правата на, на, е, на, на, на е, човека. Е, използва се и закона за борба срещу жени, студентки или пък е, производители на алкохол или е, продавачи на, на, на търговци с чай и кафе. Е, това, този закон трябва да се коригира и промени и да се съобрази с международните норми. Благодаря ви. Мерси, euh, Благодаря, господин председател. Благодаря, че вие приехте да включим тази точка в дневния ред. Много е важна след резолюцията от месец януари. Трябва наистина да обърнем внимание на положението в Судан и това, което продължава там. Благодаря на господин Рашид за етия губ, за присъствието му и за обясненията. Ако правилно съм разбрала, президентът Албашир вчера е обявил нов национален диалог не за първи път и едва ли за последен. Същевременно Конгресът беше отложен. Интересуваме какви са новите елементи. Същевременно демонстрациите продължават. След 19 декември, както чухме, има десетки убити, извън съдебни действия, прояви на насилие. И ето защо гласувахме и резолюция по неотложност. Това е страна, която зависи до голяма степен от военните си. Няма нищо странно в това, че населението страда, че няма достатъчно храна. Европейският съюз със сигурност присъства в Хартум същевременно Що се отнася до полицейското сътрудничество, което е организирано, той е с мотив да се спира незаконната миграция. Като че ли има държави членки, които дори доставят оръжие. Аз съм имала възможност да посетя Судан, не с комисията Либе, но преди това и мога да ви уверя, че военното сътрудничество не се организираше с правителството, а с бързите сили за реагиране. Но разбира се, човек знае, че извън тези бързи сили за реагиране не, няма много друго. Междувременно Е, към Судан се изнася оръжие, която Судан е призната за безопасна страна. Каква е ролята на професионалните организации в Судан? Можете ли да бъдете малко по-конкретен по свободата на пресата? Тъй като имам чувството, че това е тема, по която си струва да поговорим. И искам да спомена и една присъда, свързана с правата на жените, произнесена неодавна жена, която беше бита с бич. Това е новост в Судан. Има ли и други е, такива жени и голям ли е техния брой? Тъй като господин председател, мисля, че ние трябва да реагираме на такова недопустимо деяние. Барбара. Thank you, Chair. Барбара, благодаря. Този път само един въпрос. Общността защитници на правата на човека в Хартун – направи своя анализ и на европейската политика спрямо Судан. Те решиха, че е добре да се работи с Судан, за да се увеличат усилията в борбата срещу тероризма и да има по-добро управление на миграцията но също така беше изразено притеснение, като се каза, че колкото повече Европейския съюз поставя акцента върху миграцията или сигурността, толкова по-малко Европейският съюз иска да се занимава с правата на човека в самия Судан. Какво ви мислите вие по този въпрос? Volevo sentire adesso la signora Elina Prakel. Сега давам думата на госпожа Елина Пракел, която отговаря за африканския рок и източна Африка. Благодаря ви. Благодаря първо на подкомисията за вашия продължаващ ангажимент с темата Судан – Както виждаме и от дискусията днес, положението в Судан остава много несигурно и вместо да се намери решение на кризата, има задълбочаване. Със сигурност потъпкването на правата на човека няма да сложи край на кризата, само ще я задълбочи. Приетите мерки са свързани с извънредното положение, но също така и засиленото присъствие на военните, което не е изцяло нов елемент за Судан. Според нас това може да ограничи основните свободи и може да попречи на истинския политически диалог. Имаме декларацията от 28 февруари, подкрепена от държавите членки. Както много добре знаете, правата на човека в Судан продължават да притесняват Европейския съюз. Това беше неизменна тема през последните 24 месеца, занимавани свободата на словото, сдружаването, медиите – виждаме, че гражданското общество има все по-малко възможности да работи. По-настояще много ни притеснява прекомерната употреба на сила от страна на службите за сигурност срещу демонстранти. Цифрите са красноречиви и те вече бяха цитирани от оратора – Смятаме, че поне 50 са загубили живота си, стотици са задържаните. Само преди няколко седмици в съвета по правата на човека в Женева стана дума за това. Ние ще продължим да призоваваме правителството на Судан да пусне на свобода задържаните журналистите, правозащитниците, опозиционерите. Необходимо е също така да се гарантира независимо разследване на случилото се и това, което продължава да се случва. Виновните трябва да бъдат наказани. Ясно е, че решението на тази криза трябва да дойде от самия Судан – Необходимо е да се упражни външен натиск, да няма насилие срещу протестиращите. Трудно е да се види как може да се намери решение на кризата, без да се направят едни мащабни економически реформи. Политическият диалог ще бъде много важен, за да изградим национален консенсус. Само така ще могат да се намерят устойчиви отговори на настоящата криза. И само така ще се изпълнят реформи, които са много трудни. Суданското правителство би трябвало да гарантира свободата на хората да изразят това, което мислят. От наша страна ще кажа, че ние ще продължим да призоваваме правителството, както вече казах, да освободи политзатворниците. Също така е много важно да има зачитане на основните свободи и то да бъде в сърцевината на бъдещите разследвания. В Судан по-настоящем се работи по правата на човека и демокрацията. И разбира се, много е важно да продължим да обръщаме внимание на тревожните сигнали, както ни обърна внимание доктор Сед Ягуб. Благодаря. Благодаря. Първо искам да кажа, че е добре да се напомни на суданското правителство да зачита правата на човека, но тази криза продължава вече 4 седмици. Режимът не спира да турмози, преследва, измъчва демонстрантите и политзатворниците. Той е глух – не чува призивите на международната общност. Затова мисля, че тази общност трябва да намери друг начин на действие. Правителството си е запушило ушите, то не чува мирните призиви да промени поведението си. Затова мисля, че след 30 години на власт те не са способни да го направят. Трябва да се помогне на суданския народ, който протестира по улиците с огромна смелост вече 4 месеца. Като се говори за диалог с генерал Албашир, мисля, че е малко наивно. Европейският съюз и други партньори в международен план продължават да призовават за политически диалог, но за да има диалог трябва да са изпълнени определени условия. Не може аз да съм изпратен в затвора или да ми забранявате да демонстрирам и в същото време да ме каните на диалог. Не може да са ме изгонили от работа и аз да водя диалог. За да има диалог, трябва да са изпълнени предварителни условия. Най-вече първо освобождаването на всички политзатворници. Това е синекванон. И за нас, и за суданския народ. Ако правителството не е способно да освободи политзатворниците, не е способно да води и диалог. Това е първият ми коментар. И вторият. Необходимо е да има свобода на словото, пресата да бъде свободна. Без тази основна свобода също не може да се води диалог. Ние в Судан, знаете, че си имаме режим 30 години вече на власт – но разбира се, въпреки споразумения с различни политически сили, нито едно от тези споразумения не беше изпълнено. Имаме 4-5 такива и затова сега стигаме до кризата. Смятам, че предварителните условия за един диалог са много важни. Затова първо те трябва да се изпълнят преди комисията да го започне. Има и още нещо за нас. Президент Албашир не е от срещната страна, с която трябва да работим, тъй като над 400 граждани на страната са пратени по затворите. Как тогава да разговаряме с него? Вие може да подкрепим някакво преходно правителство, но не може да разговаряме с генерал Албашир. И с него да обсъждаме политическия преход. Мисля, че нито суданците в страната, нито тези извън биха го повярвали. Също но Международната общност не би трябвало да дава концесии на господин Албашир заради всички загинали по време на войната в Дарфур. Никой няма право да амнистира генерал Албашир от наше име. Не, той трябва да си плати за деянията, за престъпленията, за жало, съгласно суданското законодателство, този е, няма фигура, която да разследва престъпления срещу човечеството или военно престъпление, защото ние нямаме такива престъпления, формулирани като правна фигура. И това също трябва да бъде едно от условията да не се амнистира генерал Ал-Башир за неговите престъпления. Какво предложи вчера той? Той предложи диалог въз основа на националния диалог, който той изостави преди 3-4 години, като партиите, които участваха в този диалог заедно с него, разбраха, че генерал Албашир няма да изпълнява решенията, до които са стигнали заедно. Така че, вижте, ние опитахме всичко с генерал Албашир. И комисията познава и африканския механизъм, който беше ръководен от там Беки. Имаше 15 опити за диалог между опозицията и правителството и нищо не излезе. Смятам, че един от проблемите на режима е това, което каза и госпожа депутата. 70-80% от разходите са за армията. И ако нямаше такива големи разходи за армията, за образование или здравеопазване, нямаше да имаме тези проблеми днес, защото 4 до 7 милиарда се харчат само за армията и сигурността. А също времено в страна с 40 милиона население за образование се дават само 250 милиона. В такава страна мисля, че трудно може да се постигне успех, затова и суданците казват, стига вече, режима трябва да ни чуе. След това жените не за първи път, за съжаление, и няма да и за последен път има такива инициативи, както вие казахте – Преди се говореше за жени, които продават алкохол или чай на улицата или проституират. Същевременно, когато имаше задържани жени при последните демонстрации, решението на съда беше те да бъдат налагани с къмшик и това е изключително сериозно. Не се случва за първи път но мисля, че бройката е важна. Говорим за около 30 жени, които са осъдени на удари с камшик. Свободата на пресата. Когато суданската преса се анализира отвън, може да се види, че има около 20 вестника, които са ежедневници, излизат всеки ден в Хартум и Хората отвън си казват, това е много добре. Няма някакъв официален ежедневник, но проблемът днес са службите за сигурност. Защото всяка вечер преди вестника да се изпрати в печатницата, за да излезе на следващия ден, службите за сигурност трябва да го одобрят. Без тяхното одобрение няма да бъде отпечатан вестника, а ако бъде отпечатан, ще бъде конфискуван. Така че дори да има голям брой издания в Хартум, журналистите нямат свобода. Например, имахме едно издание, което от януари до март беше забранено за издаване тъй като службите на сигурност настояваха, че не може да се пише за демонстрациите в Хартум. Имаше и много журналисти, на които беше забранено да пишат в определени издания. И ако изданието не се съобрази, тогава просто не се разрешава отпечатването му. Същевременно всички издания се отпечатват от една и съща фирма, така че е много лесно службите за сигурност да я контролират. И благодарение именно на тази цензура съществува такъв монопол. На въпроса за сътрудничеството между Европейския съюз и Судан по въпросите на миграцията. Ние казахме от самото начало, че това няма да проработи и че суданският режим чрез своята вътрешна политика всъщност насърчава миграцията, защото принуждава суданците да напуснат страната. През последните 30 на години 7 милиона суданци са напуснали страната си. Те отиват в съседните страни и много често там започват революционни движения, с това дестабилизират и тях. А когато има несигурност и в съседните държави, това неминуемо се отразява и на Судан – трябва също така да кажа, че Судан използва силите за бързо реагиране, за да спира миграцията, водени от генерал, който е извършил престъпления срещу човечеството. Но днес той отговаря за изпълнението на Европейския дневен ред и контрола на незаконната миграция. И накрая съвета по правата на човека. Ако миналия септември този съвет беше решил, че положението в Судан се подобрява, и знаем, че имаше експерти по правата на човека по член 10 но по-настоящем Положението в Судан е много по-лошо. И вместо да се цитира член 10, трябва да има препратка към член 4 и да се определи наблюдател по правата на човека с задължителен мандат. Благодаря. Две минути. Благодаря. Нека да започна с последното. Що се отнася до региона на Дарфур. Според мен положението там е по-добро, И това казват и ООН и Европейския съюз. Европейския съюз намали броя на сините каски там. Именно защото е по-добро положението. А на Сининил и на юг от Кордофа за положението там не отговаря е, правителството на Судан. Правителството винаги е открито и е на разположение да е, работи с е, бунтовниците в този регион. Но те не е, дават възможност да се изпълняват там операции. Правителството признава, че демонстрациите са причинени от високите цени и липсото на пари в наличност. Но тези демонстрации прераснаха в насилие и грабежи, като бяха причинени и смъртта на мирно население и на силите на реда. Затова правителството бе принудено да въведе извънредно положение – от тогава няма смъртни случаи. Назначен бяха е, губернатори от армията заради тяхната безпристрастност. Правителството се стреми да осигури нуждите на населението, за да е, се е, намалят демонстрациите и да се осигури сигурността на гражданите. Има правна комисия, оглавена от е, министрите, министра на правосъдието за разследване на насилието. Приветстваме е, визитите на Европейския съюз и делегацията на ОНЕ. Сега вече повечето задържани са освободени. Ние сме готови да преосрещнем мисии от Европейския съюз и след изборите готови сме да преговаряме по економически и политически въпроси с опозицията, но те отказват диалог за мирно решаване на проблемите и приличат, при, предпочитат политиката на изолация. Никой не печели от това, губеща е самата страна. Съществуват и окоръжителни признаци. Президента на републиката излезе с реч пред парламента и обяви че е, се оттегля от управлението на управляващата партия. Това са положителни знаци за е, национално примирие, за създаване на нов климат за свободни и справедливи избори. Тези мерки очакват и положително, е, положителна реакция от опозицията – за да може да се стигне до мерки за национално помирение, които са от полза за всички. Това, което се каза тук, аз абсолютно не съм съгласен. Проблема на Судан ще се реши от самия Судан, а не от външна намеса. Господин посланник, Към вас бяха отправени две послания и се надяваме да стигнат до президента Башир. Не може е, да има диалог с е, когато единия е на свобода, а другия е в затвор. И има носител на наградата Сахаров, който е в затвора. Той трябва незабавно да бъде освободен. Това са нашите послания и се надяваме да ги е, предадете достатъчно ясно на ръководителите на вашата страна. За да има подобрение, трябва да има и съответните условия за това. Благодаря за вашето изказване. Благодаря, Барбара. Пет минути за Женева и приключваме. Ние предоставихме много изчерпателен писмен отчет. Госпожа Цовко от НП, господин Чип, господин Вайден Хоцер от Социалистите и Демократите и аз участвах от Зелените и председателствах. Много добре беше съставена програмата. Срещнахме се с заместник Върховния представител по човешки права. Срещнахме се с постоянния представител на Харватия и заместник представителя им с посланници в ООН и с сред посланници на страни извън ЕС Колумбия, Монголия, Мексико, Украина, Босна, Сърбия. Тоест, много оживена програма, много енергичен дебат за Миянмар. Повдигнахме въпрос пред посланника за положението на рухингите. Тази година не излязохме с резолюция за приоритетите на Европейския парламент – Имахме много добри дискусии с посланниците на страните членки, но те бяха много общи. Затова препоръчвам, когато имаме подобно посещение, да излезе парламента с резолюция. Тогава посланниците четат и диалога е по-насочен. Срещнахме се с, с агенцията на ОНЕ за бежанци, обсъдихме глобалния компакт и положението в Мянмар. Срещнахме се също с господин Линк, специалния докладчик на ООН за човешките права в окупираните палестински територии. Той изрично благодари на Европейския съюз за предоставеното финансиране за главни, гла, гражданското общество. Подчерта колко е важно Европейския съюз да продължи да финансира Агенцията за бежанци която осигурява стабилност в региона. Срещнахме се и с Международния комитет на Червения кръст. Питахме ги какво очакват да се случи. Те казаха, че наблюдават доста тенденции за открити връжде... сблъсъци, че се заличават разликите между вътрешни и международни конфликти, използва и между атаки между военните и цивилното население. Те подчертаха колко трудно за тях е да работят в такива условия. Също се коментира, че е, политическата подкрепа и е, финансовата подкрепа за Хуманитарната дейност е изключително важна и предложиха техни представители в Брюксел, ако е необходимо, да дойдат в парламент. Много интересна бе срещата с независим експерт по Мали. Той описа тази държава като провалена или пропаднала държава с пълен вакуум на държавните институции. Необходимата да се изград... Необходимостта да се изградят институции там става все по-очевидна. Предлагаме господин Алион Тине, който е независим експерт, да дойде на едно от нашите заседания. Свободата на вероисповеданията е много сериозна тема за нас. Ние е, обсъдихме с господин Салама, който отговаря за темата в е, договорите е, на щатите. Те са разработили рамка за права за вероисповедание. Ще създадат и инструментариум. Да обучават религиозни водачи по въпросите на човешките права. Много интересна среща. И е, решихме, че може би е добре да поканим господин Ибрахим Салама е, в нашата комисия, за да говори за тези инициативи. Това е накратко. Срещнахме се и с заместник Върховния комисар по човешки права, госпожа Килмър. Много бе изненадващо да чуем и от нея, и от различните посланници когато зададохме въпроса какво се случва сега, когато щатите се оттеглиха, и това показва, че трябва да има а, реформи. Те казаха, че е по-лесно да има реформи, ако щатите са там, защото всъщност основният дебат е било. Е, тоест по-лесно е да се осъществяват реформите без е, правителството на щатите, защото те са блокирали член 7, а сега много други неща могат да се случват без тях. Е, предвижда се е, среща за последващите действия по формулирането на глобалното споразумение за бежанците. Е, и ще е добре да парламента да реши дали ще изпрати делегация там на този първи е, световен форум за беженците. Там ще има... Е, обсъдени бяха и различни... положението в различни страни, Шри-Ланка и другаде. Също е, тези, които работят за правата на децата, бяха много настойчиви е, предложиха да се създаде някакъв форум, някакво събитие за отбелязване на 30 годишнината на Конвенцията за правата на детето. Освен това, представителя на ООН изпраща своите поздрави, каза, че не е бил в състояние да присъства, но е готов да представи е, решенията на сесията и много, много ни помогна и е, екипа от е, делегацията на Европейския съюз. Благодаря ви за информацията. Това е последното заседание на е, подкомисията за човешки права преди изборите, които ще се състоят на 26 май. Затова нека да благодаря първо на секретарята Мишел и нейния екип, които ни помагаха в нашата работа по толкова акуратен и организиран начин. Благодаря на политическите групи за всички за приноса, който направиха, независимо, че започваме и тръгваме от различни позиции, но се опитваме да работим за човешките права, за да формулираме това понятие като присъстващо във всички теми, а не да го оставяме на заден план. Надяваме се, че в следващия парламент, в следващата комисия ще продължи с нашия положителен опит и ще го развие. Обеден съм, че е, човешките права трябва да са винаги на преден план в променящия се свят и се надявам, че следващият Европейски парламент ще има и възможност и желание да продължи с нашата работа. Благодаря и приятно.